Стратегия за Европа. 4 минути. Много благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на комисията за предложението за нова космическа стратегия. Благодаря на докладчиците в Сянка за отличното сътрудничество за тази тема, която не е маловажна. Космическото пространство представлява пространство на множество възможности и не е толкова отдалечено от нашето ежедневие. Актуален пример, ако не знаете, данни от Коперник са използвани при прогнозите за справяне с ситуацията в Флорида и последиците от тайфуна. Същото въжи и за емисиите от въглероден диоксид, метан в земеделието. Строежа на мост между Дания и Швеция беше подкрепен с данни от европейски сателити, така че да могат двете половини на моста да бъдат съединени. Навигационната система, от която зависим, все още принадлежи на САЩ но също така свързаността, т.е. присъединяването на отдалечени региони, както и справянето с беженската криза, всички тези проблеми могат да бъдат по-добре управлявани с подкрепа на данни, събирани от спътници. И за това е нужна стратегия къде и как ще се инвестира. Комисията представи своето предложение. Ние го обсъдихме в нашата комисия и го направихме по-точно. Трябва данните, събрани а, от космическото пространство, да бъдат по-добре използвани а, както от економиката, така и в обществото трябва да има по-добре обучени кадри а, и повече такива все още няма достатъчно осведоменост за възможностите, които предоставят европейските проекти в тази област. Трябва възможностите на програмите Галилей, Коперник да бъдат по-добре използвани в економиката управлението на движението по въздух, вода и по суша могат да бъдат управлявани по-добре чрез използването на космически данни. А, но същото а, въжи за малки и средни предприятия, които а, трябва да имат повече достъп и да могат да използват а, данни от космоса. Тук ние трябва да поемем инициативата като законодатели местните власти трябва да бъдат стимулирани да използват възможностите а, на космическите технологии а, при а, природни бедствия, планиране на инфраструктура. А, всички тези задачи трябва да са свързани с справедливи взаимоотношения на пазара и а, повече конкурентно способност за а, за бъдеще трябва да има бюджет за нашата космическа политика. Сателитите имат ограничен живот. И в, в към този момент инвестициите в САЩ в космически технологии, например като сравнение, са много по-големи. И затова са нужни обединени усилия от Европейската космическа агенция. Също така е важна и програмата Хоризонт 2020 година. Все още липсват синергии с европейските планове за отбрана, а, и за борба с тероризма. В същото време а, има все по-голям брой сателити, кибератаки а, и а, космически отпадъци. Тук трябва да се застъпваме за мирно използване на космическото пространство, за което трябва да имаме добри а, международни взаимоотношения, добро сътрудничество между европейските институции и тук ролята на ЕСА е много важна. А, призоваваме комисията да предложи конкретни а, графици за отделните стъпки от своето предложение, а, както и а, стратегия. Благодаря. Сега дам думата на господин Полчак в рамките на спонтанните изказвания. Пани председкиня за отделени слова, я така také vítám návrh комиса, která учи... Много благодаря, госпожо председател. Приветствам предложението на комисията. Ще кажа, че Европейската космическа агенция има седалище в Парага. Има редица технологии, които произлизат от космическите изследвания. Те вече влияят върху ежедневието ни. Много е важен въпрос е с новосъздадените предприятия и малките и средните предприятия. Много е важно тези економически субекти да използват най-модерни космически технологии. И е, много се радвам, че госпожа Крел подчерта ролята на е, местните власти при използването на е, новите космически технологии. Искам да й благодаря най-сърдечно. Благодаря, господин Капуто. Благодаря. Господин Капуто, докладът допринася много за космическата стратегия на Европа. Понякога този сектор остава извън общественото мнение и гражданите не го познават, но това всъщност е една много добра инвестиция, не просто разход. Този сектор е важен и тясно свързан с всички останали сектори цифровия пазар, мобилните комуникации и така нататък. За да можем да отговорим на настоящите предизвикателства, бъдещата многогодишна финансова рамка трябва да включва и е, тази програма, финансиране за нея, за да може да се е, направи оценката на Галилео и Коперник. Трябва също да се защити уязвимостта на космическите инфраструктури срещу различни атаки. Трябва да се гарантира сигурността на инфраструктурите, както и да се развият устойчиви технологии. Благодаря. Господин Мариас, благодаря ви, госпожо председател. Космическото пространство не бива да се свеща до пазара на разположение на инвеститорите. Това би било под отговорност, тъй като решението с външно пространство има последици за нашата сигурност и за околната среда. Космическите технологии имат голяма добавена стойност за редица отрасли, като е, транспорт и новите технологии, например. Ето защо Европейския съюз не бива да се отнася към космическото пространство, като към всяка друга област, в която имаме възможности за сътрудничество. Трябва винаги да се стремим към високо и най-високи постижения в областта на научно-изследователската дейност, в тясно сътрудничество с Съединените щати и Япония, но и с други световни сили, като Китай, Индия и Русия. Основната ни цел би следвало да бъде да постигне възможно най-високи постижения в тези високи технологии. Благодаря, господин Яков, че има думата. Президент, Йош далеке 1960... Благодаря, госпожо председател. Европейският съюз подписа преди много време договори в областта на космическите технологии. От тогава мина много време. Технологиите се развиха и програми като Галилей и Коперник бяха създадени. Ресурсите заделени за тези програми са важни, защото сателитните данни а, са част от нашето ежедневие. А, но наблюдаваме как а, властите в САЩ насърчават частните инициативи и имат апетити към територия на Луната. Това въжи и за Китай Поставя съм въпроса на комисията как ще защити европейските интереси а, на Луната. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Το διάστημα έπαψε... Господин Епитидеус, благодаря. Космическото пространство за нас вече не е непознатото, което ни плаши ние сме изследвали пространството и сега го използваме, за да допринесем за благото на нашето общество. Космосът ни помага да развием новите технологии, да се информираме благодарение на сателитите и дори да създадем а, заетост. Но политиката относно космоса трябва да бъде доразвита, за да използваме градивно пространството в, от страна на Европейския съюз, заедно с други държави, които имат капацитета да развиват технологии и да развиват а, това планиране. И по този начин да вървим към една успешна успешно развитие. А сега господин Каниете. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, днес напред Бих искал да благодаря на госпожа Керо за отличният и доклад. Минала, през октомври миналата година беше прият първият цялостен документ на Европейския постоянно на космическото пространство на европейско равнище. Изпратихме много ясно послание, именно космосът е са приоритетите на Европейската комисия и основната ни цел е Европейския да се превърне в водеща сила в космическото пространство. Затова се радвам, че вашия доклад подкрепя това равнище на нашите амбиции и дори отхвърля от части области. Доклада напълно подкрепя визита на Европейската комисия и прави някои много конкретни и конструктивни предложения относно четирите приоритетни е, изключения заключения от доклада, а именно оптимизиране на печалбите на економическото пространство и него, с, него, с него технологии за обществото и економиката, да се изготви нов подход за космоса в Европа, да се гарантира автономният и сигурен достъп на Европейския съюз до космическото пространство и гарантиране на неговата позиция като водещ световен фактор. Нашата политика в посвение на космическата посад вече започна и дава своите резултати. Всички наши операции в космическото пространство са успешни. Галилео вече дава своите резултати и данните се използват например, при спасителните операции в земетресението в Италия или след а, а, след операции за ураган на Харви. Все по-голям брой предприятия също така разработват продукти, които са съвместими с пъкниковите данни на Галилео и вече 14 производители на, мобилни, на смартфони предлагат модели, които са съвместими с а, тези възможности. Също така се предоставят а, данни в реално време на 218 а, европейски летища. Системата за подкрепа е SST в момента дава възможност да се наблюдава критичната инфраструктура на равнището на Европейския съюз, като по този начин се намалява нашата зависимост в това отношение. Това е едно добро начало, но не можем да, спрем до, да си позволим да спрем до тук. Тази година и следващите две години ще бъдат ключово значение. Трябва да се приложат дейностите, заложени в стратегията за космическото пространство и ще продължаваме с същия подход, като използваме подготовката на проучването, като приоритетите ни са следните. Първо, по отношение на пазара започнаха няколко дейности, по отношение на Коперник и Галилео. На второ място трябва да насърчаваме новопроявилите се предприятия в областта на космическите технологии, включително чрез финансирането на Европейската инвестиционна банка и в момента Европейската комисия обмисля възможността да се увеличат подкрепата за научно ден в областта на космическите технологии, включително и чрез публично-частни партньорства. На трето място трябва да направим оценка на постигнатото по Коперник и Галилео към момента. На четвърто място, взаимодействието между сигурност и отбрана трябва да се засили, включително и да работим в съчетание между космическата стратегия и инициативата за Европейския съюз на отбраната. На пето място, автономният достъп до космоса трябва да се гарантира и в момента работим за по една интелигентна стратегия в това отношение. И не на последно място не забравяме нуждата от тясно сътрудничество с, с всички заинтересовани, в частност с Европейската космическа агенция. Много сериозно гледаме на тези приоритети. Те ще бъдат отразени и в законодателни предложения през едните няколко дни. Но бъдещето ще зависи и от адекватното бюджетиране. Имаме нужда от нужните средства, за да се справим с настоящите и бъдещи предизвикателства. Както с пълно право подчертава и докладът. Космическите технологии са много важни за много аспекти на нашия съвместен живот. Кос... Е, инвестициите в космоса са истински инвестиции в нашето бъдеще. Така че нека да работим заедно, за да може космоса да превърне в, в, област, който да сме водачи. Нито един от европейските е, имащи интерес в